Good morning. Uh, it's 9.01 and... Добро утро. 9 и 1 минута е. Ако координаторите не са в залата, няма проблем, техен избор, но аз все пак ще ви разкажа за заседанието на координаторите от вчера. Приехме дневния ред за февруари с измененията внесени по него. Решихме за докладите и становищата. Доклада за гражданството е, е нещо, за което ще предложим на Либе да станем водеща комисия по този доклад, който да е по собствена инициатива. Ако Либе се съгласи, ще, получим, ще поискаме разрешение и ще назначим докладчик. По становището а, за доклада АВКО за изпълнението на Европейската харта с основните права в междуинституционална рамка ще се прилага правило 53+, и зелените ще назначат докладчик, за което ще дадат две точки. За останалите становища аз ще изготвя становището е, по доклада за проследяването на прилагането на европейското право. Също така е, по доклада ИТРЕ за предложението за директива на съвета и парламента за използването на енергетика от възобновяеми източници и социалистите и демократите ще ни направят становище по доклада Емпъл за социалната система в Европа, след което оспорваните препоръки, тук няма да повтарям цифрите, защото ще получите писменно подробна информация. Същото въжи и за по-маловажните въпроси. В писмената информация ще получите по-подробни сведения. На съвета на председателите на комисии също говорихме за подготовката за Брексит. Имаше среща на съвета с Мишел Бърние и, се, и също така водещите преговорите от двете институции присъстваха. Това е нещо, което ще се обсъжда по-подробно през февруари месец. Така че се очаква много задълбочена дискусия по подготовката на Брексит. След това разгледахме посещение за установяване на фактите. Имаше такова в Швеция, както знаете. То е предвидено за 20 февруари всъщност все още има време да се запишете за него. Ще се радваме да ви посрещнем в Швеция. То, посещението ще е интересно. То се отнася до предполагаема дискриминация във връзка с личния номер за социално осигуряване. Нещо много важно в моята страна и нашата комисия със сигурност е, има какво да направи в тази област, така че ви приветствам да се присъедините към това посещение, което ще се председателства от ПАЛ и аз ще съм един извън квотен член на посещението. Относно посещението в Испания между 22 и 23 май в Испания, посветено на темата изчезнали бебета, малки деца, ще очакваме имената на заинтересованите членове да участват до четвъртък, 9 февруари. До 13 февруари координаторите ще направят предложения. Освен това, относно изслушванията през първата половина на тази година, ще има заседание Либе 5 на 25 април относно апатридите и също така на 4 май ще има изслушване за дискриминацията и защитата на малцинствата. На 21 юни ще е изслушване заглавено възстановяване на доверието в европейския проект. Освен това, разгледахме промените в правилника за дейността, които ще влязат в сила през януари тази година. Отбелязахме ги и също така приехме вътрешно правило за кратките резолюции. Това ще е във, форма, във вид на насока. Освен това, относно използването на езици, правото на подръжници, това бяха въпроси, които обсъдихме. И това бе всичко. Приключихме на време и сега започваме с заседанието за днес. Ще започнем с гласуване. Точка 11. Становище относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги. Докладчик е госпожа Кунева. Тя не е залата. Надявам се, скоро ще дойде но не мисля, че трябва да отлагаме гласуването. Виждам, че не всички членове присъстват, но защо да отлагаме? Трябва да пристъпим към гласуване. Коментар извън микрофон. Мисис Кунева, калосо рисате. Госпожа Кунева за, започнахме да подготвяме гласуването по вашия доклад. Είσαστε εντάξει τώρα. Всички необходими ли присъстват? Госпожо Конева. започваме. Изменение 217 за, против, въздържали се, приема се. 218 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път. let's close the vote. Край на гласуването. Приема се. С един глас повече. 219 за. Против. Въздържали се. Приема се. 220 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 222 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, от... приема се. 224 за, приема се, въз... против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се.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 въздържали се, приема се. 230 за. Добре, първо 229 за. Против. Въздържали се, приема се. 230 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Можем ли да гласуваме до 236 блок? Добре. От 231 тогава за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, проверка по електронен път. Моля, гласувайте. And it is closed.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 Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 239 за. Против. Въздържали се. Приема се. 240 за. Против. Въздържали се. Отвърля се. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13 за против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. Можем ли да гласуваме от 248 до 251 анблок? Добре, не, не, 248 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 249 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 250 за. Против. Проверка по електронен път. Моля, гласувайте. По 250. Край на гласуването. Приема се. 251 за. Против. Въздържали се. Със същото мнозинство се приема. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 255 за. Против. Въздържали се. Приема се. 256 за. Против въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за. Проверка по 257 по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 258 за против, въздържали се. Мисля, че със същото мнозинство се приема. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, приема се, поправя се ораторката. 264 за, против, въздържали се, проверка по електронен път. Моля, гласувайте. And it is Край на гласуването. Приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. 266 за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 269 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 270 за. Против. Въздържали се. Приема се. 271 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 272 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, приема се. 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. 279 за, против, въздържали се, приема се. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 281 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 282 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 283 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 285. Не. Компромис 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. за, против, въздържали се, приема се. 288 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 289 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 290 за, против, въздържали се, приема се. 291 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 292 за, против, проверка по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 56 и 293 са едни и същи. За, против, въздържали се, приема се. Извинете, е 57 за, против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 297 за, против, въздържали се, отхвърля се. 298 за, против, въздържали се, приема се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Край на гласуването. Приема се. 300. Поправя се председателката. 60. 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. 314 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 62 за. Не, 23 за, против, въздържали се, приема се. 318 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се да проверим. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването отхвърля се. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 322 за, против, въздържали се, приема се 323 за, то отпада всъщност 324 за, против, въздържали се, приема се 325 за, против, въздържали се, отхвърля се 158 за, против, въздържали се, приема се 1 и 160 за,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 169 за, против, въздържали се, отхвърля се 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. Не отхвърля се, поправя се председателката. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се 100. Няма нужда да проверяваме, но ако желаете, ще проверим. 191. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, да проверим. Край на гласуването. С един глас в повече се одобрява. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6. Искате да проверим? 192, моля, гласувайте.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, приема се. 210 за, 210 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19, 9 поправя се председателката за,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 Още един колега трябва да гласува. Край на гласуването. Отхвърля се. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 до 91. Можем ли да ги гласуваме блок? До 91 за, против, въздържали се, приема се. Деведесет и две до сто и две. 92 до 102 за. Против, въздържали се, приема се. 103 за. Сто и за, против, въздържали се, приема се. 104 до 115 амблок за против въздържали се приема се от 116 до 127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 да проверим 137. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. Сто за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се, 4 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се. Можем ли да гласуваме блок останалото до 157? Добре, до 154. 146 до 154 анблок за Добре, до 151. 146 до 151. Амблок за. Против. Въздържали се. Приема се. 152 за. Против. Въздържали се. Приема се. 153 за. Добре да проверим. 152.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 327 за, против, въздържали се, отхвърля се. 328 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме цялото проекто становище електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се честито на госпожа Кунева. Okay, we go to the next. Преминаваме към следващото гласуване по установище относно тълкуването и прилагането на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. So, amendment Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по електронен път по изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 е за. Отпада. 3 за против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, проверка. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте по изменение 4. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Има устно изменение по 5 параграф. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път по изменение 15. Моля, гласувайте. Everybody voted. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 16 за. Отпада. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 17 пада поради приемането на устното изменение. Изменение 18. Разделно гласуване на 4 части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. 2. Втора част за. По кое искате проверка? Изменение 18. Първа, първа част. 18.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 цялото проекто становище. Искате проверка по 28 ли? Добре. Моля, гласувайте по 28. Край на гласуването. Извинете, е, поправя се председателката, приема се. Гласуваме по целия текст на проекто становището по електронен път. Моля, гласувайте. And it's Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления на Роса. Не, поправя се председателката, господин Мария се докладчик. Следващото гласуване становище относно обмена между Съюза и трети страни за произведения и за други закрилени обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увеждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Okay, we have two different Marrakesh. We are a little bit... Имаме е, две становища по Маракеш. За първото ще разгледаме директива 2001-29 е, от е, хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество. Роса Естарас Ферагут е докладчик. Започваме с изменение 30.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 Въздържали се? Приема се. Гласуваме по целия текст на становището по електронен път. Моля, гласувайте. And now it's closed. Край на гласуването. Приема се с единодушие. Поздравления, Роса. Следващото проекто становище по което докладчик е Маргарет Алкен, относно трансграничния обмен между Съюза и трети страни на копия в достъпни формати от определени произведения и други закрилени обекти, защитени с авторско право и сродните му право, права,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 против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по цялото проекто становище. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се с единодушие. Поздравление, Маргарет. Now. Then we move on to the next item, which is... Следваща точка в дневния ред 15. Кратко предложение за резолюция. Докладчика не е в залата, за това ще дам думата на комисията на право госпожа Молсхамер. Short... За кратко въведение. Are... Колеги, моля тези от вас, които искат да напуснат залата, да го направят тихо. Thank you very much. Uh, Благодаря, госпожо председател, за възможността накратко да представя проекто резолюцията. След изслушването през октомври месец миналата година в комисията Пети, е, се състави тази резолюция. Тогава си дадохме сметка колко важна е свободата на движение за всички граждани на Европейския съюз свободата на движение е европейското право, което гражданите оценяват най-високо. И във връзка с това искам да привлека вниманието ви към доклада за гражданството, прието от комисията днес, където се прави преглед на стореното през последните три години. Приоритетите също така за следващите три години са очертани в този доклад – и скоро ще имаме възможност да представим доклада за гражданството пред вашата комисия. Конкретно относно резолюцията, Трябва да се подчертае, че в законодателството вече е изпълнено много, но привеждането в действие на съществуващото законодателство остава проблема. Тук трябва да си спомним изказването на председателя Юнкер, който каза, че изпълнението на европейското право е едно споделено усилие. Комисията, като пазителка на договорите, има отговорност, но и държавите членки трябва да го прилагат на дело. Разбира се, ние проследяваме правилното му изпълнение. И във връзка с това, директива 54 от 2014 година за националните органи, гарантиращи равното третиране на работници, е, е важен елемент, защото това равно третиране понякога е пречка пред упражняването на правото на свободно движение от европейските граждани. Друг важен въпрос в резолюцията, като насока към държавите е, членки, са петте действия за държавите е, членки, за правата, за гражданството. Освен това имаме инструмент за обучение по интернет. Така националните органи ще могат по-добре да знаят как да изпълняват директивата и да знаят, че е, е, и да се гарантира по-доброто прилагане на правата за европейските граждани. На ваше разположение съм за отговор на въпроси по различни елементи от резолюцията. Благодаря ви. Председателката, благодаря много. Ако се спомните, през октомври месец миналата година имаше много полезно изслушване в нашата комисия, за да се преодолеят всички пречки пред европейските граждани. Ярек, заповядайте. Е, благодаря. Е ясно е, че резолюцията е много важна, но тук има и някои проблеми, които може би трябва да спомена. Първо, самото наименование свобода на движение. По-скоро ние трябва да кажем пречки пред свободата на движение и работа. След това тук говорим за едни широки политически рамки и ми се струва, че навлизаме в компетентността на други комисии, като заето, стемко и други. Трябва много да внимаваме. А със самата резолюция имам три проблема. Вижте точка 11, 14 и 21. да започнем с 11. Казва се, че социалните права трябва да са преносими. Като държавна пенсия, здравно осигуряване, но това противоречи на договорите и на субсидиарността. Ето защо аз предлагам да се промени самата формулировка и да се говори не за преносимост, а примерно по-добра координация. Въпросът е уреден в регламент 883 за системите за социално осигуряване. Същото се отнася до точка 14. Хармонизиране на данъчното облагане. Това също противоречи на субсидиарността. Ще ви помоля да го разгледате отново и да замените хармонизация с координация. И последното, точка 21. Трябва да сме сигурни, че са защитени интересите и на работниците, и на работодателите. Необходим е баланс. Само по този начин пазарът на труда ще бъде укрепен. Затова отново бих искал да се замени дума, думата accordingly. Благодаря. Беатрис. Благодаря ти, Сесилия. Аз бих искала да кажа, че принципно сме съгласни. Наистина има пречки пред свободата на движение, но най-важното в този случай е да се обърне внимание на пречките, посочени от вносителите на петиции. Виждаме, че държавите членки по един или друг начин не изпълняват гарантираното от договорите за свободата на движение и вътрешния пазар. Ясно е, че зачитаме субсидиарността. Трябва да се премахнат обаче дискриминационните практики и ненужните бариери особено когато самите държави не изпълняват задълженията си. Ако не се постига целите на Европейския съюз заради лошото участие на държавите членки, ние трябва да предприемем действия. Именно това е смисъла на нашата комисия. Ние бихме могли освен това да разчитаме на компетентността и на трите комисии, но в тази резолюция е ясно, че ние се опираме на това, за което са ни молили вносителите на петиции. Подкрепям препоръката държавите членки да увеличат свой технологически капацитет и да намерят нови начини за обмен на информация – и разгръщане на всички дейности в полза на гражданите. Няма извинение, когато не е изпълнено необходимото. Държавите членки всъщност не използват огромните възможности, които са на лице – Информацията за наличните работни места във всички държави членки е нещо много важно за гражданите и ние трябва да разглеждаме приоритетно в тази неотложна резолюция. Струва ми се, че някои промени за местоположението на работниците в Европейския съюз трябва да се направят, за да се упражняват на практика социалните и економически права на гражданите. Това е. You? Благодаря, Анджела. Hola, buenos días. Добър ден. На първо място много е положително, че разглеждаме тази резолюция, свързана с основните права. Права, които се нарушават, както виждаме от множество петиции. В много от държавите членки се посяга на свободата на движение на работниците и работничките. Например, в Белгия, която експулсира стотици граждани, сред тях имаше испанци и други националности, експулсирани от своята територия. Затова за нашата група е много важно да се запази точка 2, която изразява тревога в това отношение. Резолюцията също така трябва да посочи, че финансовите урязвания всъщност влушиха економическото състояние на множество хора, особено в юга. Необходимо е за една и съща работа да се получава едно и също заплащане, а не това да се отказва на работниците от извън Европейския съюз. Държавите членки трябва да изпълняват законодателството и за правата на работниците и служителите. За това ни е необходима ясна дефиниция на условията за гражданите от Европейския съюз и от трети страни и членовете на техните семейства и социалните придобивки, на които имат право. Би трябвало да се помисли за свободата на движение на ЛГБТИ. В много от държавите членки браковете в тази общност не се признават. Това води до дискриминация в упражняването на права. Резолюцията е плод на компромис, но аз искам ЕНП да прояви отговорност и да се води от петициите, а не от интересите на правителствата. не би трябвало да разводняваме резолюцията. Да се мисли, както казах, най-вече за петициите. Благодаря, Елеонора. Благодаря, госпожо председател. Тази резолюция, колегите вече посочиха, включва много критични точки, много неща, които постъпиха при нас – като например необходимостта да не се допуска дискриминация, да няма пречки пред свободното движение на гражданите. Тук става дума за основни права и за правна закрила, мерки за правна закрила. Всички тези неща много често се поставят под опасност. Те се отхвърлят по чисто економически причини и ние смятаме, че тази институция трябва да бъде много силна. След това много често се дискриминират е, лица, е, които не притежават съответното гражданство, губят е, своите права и държавите членки, които отговарят за това – посочват правни причини, които разбира се са атакуеми. Това е, опортунизъм. Според мен става дума за ясно нарушение срещу действащите разпоредби и основните стълбове на Европейския съюз. И сега, ако погледнем конкретно поведението на тези държавни членки, ще трябва винаги да вземаме решение по най-различни поводи. Днес, например, става дума за възстановяване на средства за здравни услуги. Това се съдържа в действащите разпоредби и не можем да приемем дискриминацията, която съществува тук. Получихме много петиции във връзка с трудовото право, с заплащането и социалните права. Тук трябва да се внесат е, съвсем ясни подобрения, също така признаване на професионална способност, признаване на е, дипломи, на степени на образование. Трябва да има сътрудничество между държавите членки и да се устрани съществуващата дискриминация между гражданите. Свободното движение всъщност е един от съществените стълбове от е, европейската архитектура. Вие не можете всъщност не могат да бъдат пренебрегнати тези основополагащи принципи във времена като тези. Е, държавите членки трябва да вземат необходимите мерки за създаване на работни места, за гарантиране на равенството между гражданите на Европейския съюз. Политиката на економии, която се следва, доведе до отчаяние, доведе до проблеми и се надяваме, че тя скоро ще стане история. Госпожа Зданок. Благодаря, господин председател. Аз също искам да подчертая колко е важна резолюцията. Има много предложения за изменения. Те са свързани най-вече с правата на гражданите да се придвижват свободно, да работят свободно – според нас обхвата трябва да се разшири и да обхваща не само членове на ЕС и техните семейства, но и дългосрочно пребиваващите от трети страни. Те са защитени от съответните директиви за дългосрочно пребиваване – В много случаи обаче такава защита не е на лице. Параграф 4 следователно е много важен. Там се говори за работници от извън Европейския съюз. Би трябвало да сме по-прецизни. Точка 9 е много важна – доклада на Евростат може да ни помогне, така че да разчитаме и на статистическите данни за преносимостта на социалните права от една държава членка в друга. Може би ще е добре резолюцията да бъде изпратена на Евростат, за да им обърнем внимание. Тези от вас, които участват в работната група за детето, знаят, че проблема за свободното движение е свързан и с проблема за принудителното изтегляне на деца от биологичните семейства и проблема с осиновяванията без съгласието на родителите. Това са свързани помежду си явления. Когато работник от една държава членка пребивава в друга и има проблем с сигурността за упражняването на семейните му права, това се отразява на изпълнението на договорите, защото се посяга на права, гарантирани по договорите. Но не винаги се вижда връзката между правото на семейство и правото на свободно движение – За това е важна точка 15 в резолюцията. И също така тълкуването на понятието обичайно местопребиваване в точка 10. Ясно е, че най-доброто решение е би било да имаме европейска дефиниция или най-малкото хармонизиране на тези определения в държавите членки, за да се знае какво е обичайното местопребиваване. Благодаря. Ние можем да водим много дълга дискусия, но вече изоставаме. Имаме още двама оратори. Петър Яр и господин Мария, след което затварям списъка. Питър. Благодаря. В началото искам да направя една принципна забележка. Искам да посоча следното, че моя колега посочи, че това е особен инструмент от, на нашата комисия, кратката резолюция. Останалите колеги трябва да бъдат спечелени за разбирането на този инструмент и да не схващат това като вмешателство в техните задачи което означава, че ние трябва да използваме този инструмент много отговорно, разбира се, в сътрудничество с специализираните комисии. Аз съм много благодарен на секретарията. Ние имахме две срещи заедно с депутатите, за да съгласуваме текста и видяхме в дискусиите, ставаше дума за превода по време на тези дискусии. Та, е, всъщност е, ние говорихме тогава и за социалните права, които могат да бъдат прехвърлени при свободно движение. Ако някой е придобил е, социални права в една държава, да речем на пенсия, може да ги реализира в друга държава, може би формулировката не е съвсем точна, ще трябва да я уточним още веднъж, също се отнася и за данъците, но сме благодарни много на докладчица Всянка и на дек... Е, секретарията, че се включва тази проблематика с е, сертификат с право на дивиденти. Това се включва е, в полските договори, така че в крайна сметка ще имаме една резолюция, която е, ще може да ни помогне на практика. Разбира се, е разрешено чрез разделно гласуване да се поставят още акценти. Накрая искам да повторя моята молба от вчера. Още веднъж искам да благодаря на секретарията и бих поискал е, в бъдеще при тези кратки резолюции да се гарантира прехвърляне на отговорността на председателя на комисията, който да управлява след това цялата процедура. Разбира се, това не е критика към секретарията. За него беше трудно да общи идеите на толкова много депутати. В крайна сметка те успяха. Благодаря. You, Благодаря ти и господин Мария сега. Ние Смятаме, че е, това решение е от много важно значение, защото става дума за свободното движение в рамките на Европейския съюз, като това е свързано в частност с свободното движение на работници. Става дума за една от много важните свободи, която е уредена още в учредителните договори на Европейската економическа общност. Обаче това право на свободно движение не се упражнява е, така, както го познаваме днес. На базата на економическата и финансова криза имаме хиляди граждани от е, страните от Южна Европа, които искат да се преместят в северните страни на Европа. Миналите години имаме повече от 500 000 млади гърци, най-вече изследователи, които са напуснали Гърция и са се заселили в други страни. Това се отнася не само за Гърция, отнася се за Португалия и за други държави от Европейския съюз. Установяваме, че това наистина е изпитателен тест, доколко тези граждани от такива страни, членки на Европейския съюз, наистина имат същите права като местните, да речем при социалното осигуряване, данъчното облагане и е, всички услуги, които им се предоставят от държавата. Имаме много петиции по тази тема, където винаги се посочват случаи на дискриминация в много държави членки на Европейския съюз и в е, тази проекто резолюция всъщност се засягат повечето теми. Трябва сериозно да се отнесем към тези проблеми, защото е, те са много съществени. Искам сега да подчертая накратко това, което не мога да разбера изцяло в цифра 1. Там е посочено на английски, е, приканва държавите членки, предвид е, принципа на субсидиарност, да не да отстранят всякакви дискри... дискриминационни практики и е, пречки и да действат едни и същи правила за е, държавите, за, във всички държави членки, за гражданите и членовете на техните семейства. Сега, лицата, които не са граждани на Европейския съюз, какво се прави с тях? Всъщност, е, какви правила трябва да се създадат за тях и техните семейства? Аз мисля, че тук е, има грешка, защото не може да има европейски гражданин, който е, да няма гражданство на една от държавите членки на Европейския съюз, защото европейското гражданство се обвързва с гражданство на дадена страна членка на Европейския съюз. Значи европейски граждани, които не са граждани на да... някоя страна членка на Европейския съюз, според мен това е грешка. Сега ние искаме да създадем ново понятие, нова дефиниция на понятието европейско гражданство ли? Или става дума за граждани, които живеят в Европейския съюз, но не са граждани на една от неговите членки? Аз мятам, че това трябва да се заличи като текст, трябва да се посочи, цитирам на английски, европейски граждани, които имат гражданство на една от държавите членки на Европейския съюз. Точка. Освен ако има европейско гражданство, което някой може да получи без да бъде гражданин на една от държавите членки. Това би било нещо ново. Аз съм чел много книги от 1992 година на тази тема, но не познавам такъв статут, така че ще трябва да обсъдим много подробно текста и да подготвим изменения. Need... Много ви благодаря. Едва ли има нужда да ви напомня припомням, че кратката резолюция трябва да разглежда конкретните проблеми, на които са се натъквали вносителите на петиции. Необходимо е да призовем за по-добро законотворчество, както и комисията посочи. Според мен трябва да се ограничим – 27 февруари на обяд, това е крайния срок. Няма да се правят изменения по текста, но ще позволим отделно и разделно гласуване. Разбира се, аз ще обърна внимание и на това, което казахте. Много закъсняваме, хората ни чакат. Нека преминем към следващата точка. Имаме няколко петиции, съответно с номера 2013, 1387, 1281 и 1428. Давам ви думата. Тук са вносителите на петиции, които внасят петиция от името на Общогръцката асоциация на фармацевтите. Заповядайте. Благодаря. Уважаема госпожа председател, уважаеми дами и господа депутати, като председател на Общогръцката асоциация на фармацентите, тя обединява 11 000 аптеки. Мога да посоча следното. Европейския съд на 11 май 2009 година постанови решение Става дума за а, решение а, 171 и решение 172 от 2007 година и е, всъщност се постановява, че германския съд е постановил правилно решение. Много е важно, защото е, става дума за това, че Европейския съюз трябва да установи доколко е, се нуждае от закрила публичното здравоопазване и как е, да се гарантира разумна защита на здравето на хората в е, отделните държави членки. Всъщност нито една държава членка не може да приема а, е, правила, а, е, които не съответстват на правилата в Европейския съюз. Има повече от а, 100 хиляди аптеки в Гърция. Трябва да кажа, че Гърция е малка страна и техния брой е много голям. А, уважаеми дами и господа, имайте предвид обаче и как изглежда Гърция. Гърция има много острови, има и много планински райони, отдалечени райони и тези аптеки всъщност са а, много необходими на гръцкия народ. Има аптеки на всички острови, има навсякъде аптеки и може би това е най- а, добре управляваната диаспора от аптеки в държава членка на Европейския съюз. Където и да живеете, ще намерите аптека. Сега, какво Докъде води е, либерализацията на професията аптекар? Това означава, че всяко частно лице, което има възможност да, при, да притежава аптека, е, всъщност, че всяко частно лице би могло да притежава аптека и да води аптека. Всъщност, до каква конкуренция се стига тук? Дали е, цените на лекарствата са либерализирани, защото се твърди, че това ще намали тяхната цена и ще повиши конкуренцията. Обаче, всъщност, цените се увеличават между 20 и 50%. Искаме ли повече аптеки? Аз мисля, че се Разполагаме с необходимия брой аптеки, повече не са необходими. Сега, е, желаем ли да създадем повече работни места? Не, защото точно обратното аптеките е, всъщност са застрашени от това за какво говорим ние сега за либерализация, приватизация на аптеките в Гърция ли? Е, това би довело до там, че големи аптеки в големите градове ще бъдат открити, регионите ще бъдат отдалени от тази тенденция на развитие и можете ли да си представите един инвеститор, който да инвестира на малък остров в аптека, без да очаква печалба от инвестицията си? Всъщност аптеките ще се откриват само там, където могат да се реализират печалби. Това означава, че печалбата е единствената цел в случая. Частните лица, които притежават аптеки или водят аптеки, ще предлагат продукти, които могат да се продават. И това е, е вече явление, което се наблюдава в много държави членки на Европейския съюз. Производителите на лекарства могат да предлагат собствени продукти, да е, е, притежават аптеки, да управляват аптеки и всъщност да определят политиката. Те могат да предлагат само собствените си продукти и е, разходите в тази сфера ще продължат да се увеличават, защото е, всъщност нищо друго не интересува тези частни лица. Това са техните интереси. Това би означавало намеса в първичното здравеопазване в Гърция. В момента то се осъществява основно от е, аптеките и то безплатно. Елате в Гърция и вижте каква е ситуацията. Ще видите, че всеки аптекар в различните райони на Гърция е готов да а, е, дава а, е, медицински съвети, да а, предоставя първични медицински грижи също. Всъщност, не можем да очакваме монопол а, е, тук а, е, е, в сферата на аптеките, обаче ако се намали техния брой, ще се получи монополно положение няма да има вече толкова аптеки, колкото имаме днес, защото е, те няма да могат да реализират достатъчна печалба. И какво всъщност ще правят тези, които работят в аптеките? Ние се обърнахме към европейските органи, попитахме дали е, гръцкото правителство е приканено от европейските институции да приеме тези е, закони за либерализация. Аз мисля, че комисар Бенковска след е, отправено запитване от господин Хунтис подчерта, че гръцките органи са унези, които са приели закон за приватизация. Всъщност това е гръцкото правителство, а не европейските институции. В днешна Европа, и това искам да повторя още веднъж с пълно убеждение, в Германия, във Франция, в Италия, в Дания, в Испания, в Люксембург – в Словения. Се установява ситуация, според която аптеките могат да работят самостоятелно. Председателката, много ви моля е, да приключите вече вашето изказване. Аз искам е, да се спра и на правната страна на въпроса, но искам да посоча само, че новият закон е, е всъщност изнудване на Общогръцката асоциация на фармацевтите. Това би довело до ненужна приватизация и е, би било в нарушение на решенията на Европейския съд. Аз е, призовавам към критик на тази практика, европейските органи трябва да се обърнат към гръцкото правителство и да го помолят да изтегли този проекто закон. Давам думата на представителя на комисията. Благодаря, че ми давате възможността да коментирам по тези петиции. Получихме няколко петиции относно е, гръцките правила за собствеността на аптеки в Гърция. Мисля, че проблема се крие в тълкуването от страна на вносителя на петицията на решението на съда. Всъщност две решения става въпрос. Комисията срещу Италия C53106 и другото, апотеки де Заландес, решение по делото, за което спомена вносителя, 17107 е, и 17207. Е, Това са съединени дела. И в, а, е, и двете решения са произнесени на 9 май 2009 година. и а, е, те установяват съдебната практика на Съда на Европейския съюз по тези въпроси. Комисията смята, че закона, прият в Гърция, който дава възможност на нефармацевти да притежават аптека, е, е против е, решенията на съда. Това не е нашето тълкуване. Там се казва, че ако не държава членка иска да регулира аптеките и е, да реши, че те ще са собственост от фармацевти, т.е. да се въведе такова правило за собствеността на аптеките, това е прерогатив на държавата членка. Това се казва в решението на съда. А ако държавата членка иска да остави сектора нерегулиран или да го либерализира, също може да го направи. Ние така тълкуваме решението на съда. Това мога да кажа по въпроса. Кръцкото правителство е приело този закон, става въпрос за едно политическо решение. Решение в опит да се либерализира економиката. В закона се предвиждат и определени условия. Не всеки може да притежава и отвори аптека. Има условия за това. Няма да успорвам това решение, не такава е ролята ми. Казвам само, че приятия в Гърция закон не е прият в следствие от решението на съда, а вследствие на политическо решение, може би вследствие на преговорите с тройката. И този закон е прият в изпълнение на споразумението с тройката. Ето така мога да коментирам. Благодаря. Председателката, благодаря ви много за този коментар. Кирия Сакорафа, лого си на Всъщност, цялата ни комисия, като че ли е заето от гръцки депутати, госпожа Закора. Благодаря, госпожа председател. Председателят на Общогръцката асоциация на фармацевтите описа трагичната ситуация в моята страна и изложи пълната аргументация. За това съм напълно съгласна с него, обаче ще се опитам да внеса и някои други аспекти в разискването. Аптеките много често осигуряват първичното здравеопазване в нашата страна и това е много важно. Съгласно 6 от основните договори, това е много ясно уредено. В член 80 се посочва, че всички политики на Европейския съюз трябва да гарантират висока степен на здравеопазване и че публичното здравеопазване трябва да се подобри, че заболяванията в различните форми трябва да бъдат отстранявани, така че всеки да се радва на добро здраве. В Европейския съюз се вземат мерки и трябва да се вземат такива, което обаче означава, че няма намеса в политиките на държавите членки. Европейския всъщност Европейския съюз е част от тройката и Гърция подписа меморандум и там в член 14 се посод... има текстове за притежаването на аптеки и за тяхното управление. Така че Европейския съюз не може да се намесва в националната политика. Ако прави това, то ние разполагаме с информация, според която националната политика при притежаването на аптеки не трябва да пречи е, на публичното здравеопазване. Няма обаче такова проучване. Има обаче проучване, според което предложените изменения върват в посока на основните договори на Европейския съюз, увишаване на нивото на здравеопазване. Но това, за съжаление, е така. Тези мерки бяха взети, защото гръцкото правителство беше задължено от тройката за това, но това има отрицателно въздействие върху публичното здраве. Европейския съюз прие да се намеси в решението на държава членка в такава важна сфера като здравеопазването и в крайна сметка това представлява нарушаване на суверенитета на държава членка и според мен е, не преследва никаква цел, поради което ние подчертаваме нашата роля, нашата политическа отговорност в тази връзка. Ние сме депутати в Европейския парламент, т.е. членове на орган на Европейския съюз и когато установяваме, че здравеопазването, здраве здравето на хората в Европейския съюз е застрашено, тогава вече трябва да се вземат мерки и да покажем, че това е ситуация, която трябва да бъде установена в цяла Европа. Нашата комисия трябва да отправи писмо до е, компетентното Министерство на здравеопазването и да попита има ли такова проучване, за което говорих, или е, този планиран е, закон е, наистина би довел до подобряване на здравеопазването. Аз смятам, че нашето становище от 11 юли 2016 година трябва да включи и Комисията по здравеопазване. Госпожа Ефи е автор на становището и там се иска не нарушение на договорите, също и в тази сфера, здравеопазването. И още веднъж искам да подчертая, че в този меморандум, всъщност с него, се извършва нарушение срещу основните договори на Европейския съюз, а и срещу гръцкото здравеопазване. Господин Хунтис. Кирия Проедре, благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, уважаеми колеги, петицията на Гръцката асоциация на фармацевтите е много важна. Първо, защото в нея се взема отношение към хилядите аптеки, които имаме в Гърция, които са застрашени поради този закон, който ще е прият всъщност под натиска на тройката. Много важна е тази петиция и за всички аптекари в държавите членки, във Франция, Германия, Италия, Люксембург. Не искам сега да изброявам всички, защото те също усещат този натиск и всъщност са прияти разпоредби във връзка с собствеността и управляването на аптеки. Всъщност тук става дума за съвсем типичен случай на бюрокрация от страна на Европейската комисия и как тази бюрокрация игнорира решения на Европейския съд, където много ясно се посочва как трябва да бъде уредено аптечното дело в държавите членки. И сега има стремеж към свободна конкуренция – и последиците от нея са такива, каквито описа председателят на Общогръцката асоциация на фармацевтите. Аз чух, че представител на комисията каза, че ние не сме взели това решение. Всъщност решението е взето от гръцкото правителство, но всъщност това е взето под натиска на тройката. Комисията като член на тройката участва в това решение и няма нужда да се крие. Преди 10 години има такива опити в Италия, в Германия от страна на комисията. Европейския съд не прие тези опити за уместни и аптеките всъщност принадлежат на аптекарите. Те са тяхна собственост. И сега вече е, тази либерализация на аптечното дело е нещо, което може да застраши публичното здраве. В решението на СЕС се посочва, че всяка държава членка може свободно да регулира своята система на здравеопазване. Е, същото и решението на е, СЕС. Всъщност това е текста на това решение, а комисията нарушава неговия текст. Аз мисля, че примерът е много типичен и е, за това за мен той е толкова важен. Е, сега е, се обръщат към гръцкото правителство. Аз самият съм отправил питане към комисията. Наблюдава се като че ли заставане, скриване зад препоръките на ОИСР. Казва се на гръцкото правителство или ще приемете такъв закон или няма да получите следващия транш от финансова помощ. Докъде води това? този натиск не идва от мен, нито пък от аптеките или пък от госпожа Закорафа, просто гръцкото правителство допусна това. И аз мисля, че то не е питано дали е взело свободно това решение или под натиск. Гръцкият министр на здравеопазването каза, че е подложен на натиск. В този конкретен случай ние имаме нарушение срещу публични публичния интерес и срещу е, защитата на публичното здраве. И приключвам, госпожо председател. Или е, ние ще се направим на неразбрали, или това, което каза представителят на комисията, ще приемем чисто формално е, всичко това е, така че да се спази духа на решението на СЕС, това е едната възможност, или пък Европейския парламент да окаже на това нарушение срещу решението на СЕС. При това положение няма нужда да се чудим защо гражданите отвръщат поглед от европейските институции. Аз мисля, че трябва да изискваме това решение да се оттегли и смятам, че комисията трябва да се свърже с гръцкото правителство. Бих поискал от нея да настоява за оттегляне на този закон и трябва ясно да видим и каква е ролята на Европейския парламент. Бих искала само да изтъкна, че комисията е институция, от която зависим и че работим заедно с комисията в сътрудничество, с най-добри намерения. Ние се осланяме, на комисията, която е пазителка на договорите и бих искала да не чувам обиди към тази институция в комисията, която председателствам. Давам думата на господин Мариас сега и колеги, призовавам ви да бъдете възможно най-лаконични, защото времето много напредна. Благодаря, заповядайте. Още двама записали се за изказвания имам, след което затварям. Госпожа Конева ще е последния оратор. И, и... Госпожо председател, Случаят, който беше докладнан от е, председателя на Общогръцката асоциация на фармацевтите, показва, че е на лице конфликт на интереси. Аз е, повтарям, че той посочи е, този конфликт. Той съществува в комисията. Вие съвсем основателно посочихте, че Европейската комисия е пазителка на основните договори, но комисията е член на тройката и като член на тройката тя е, не Е, тя всъщност е и част от Европейския съюз в първия си меморандум. Европейския съюз не поема роля на е, донори. Това, което беше направено, е, всъщност трябва да е, го проследим от е, тогавашната преса. Този меморандум беше наложен от тройката на гръцкото правителство. Гръцкото правителство е, всъщност трябваше да се подчини на тройката и да вземе съответни решения. И точно това е, е нещото, което преживяваме днес с различните е, правила, които изисква Европейския съюз. Идва представител на Европейската комисия и казва, че има решение на СЕС съгласно което държавите членки е, уреждат аптечното си дело сами. Е, сега е, тройката ще приеме ли това или пък отново ще каже, че ние не спазваме споразумението с нея. Ние установяваме, че тази политика води до застрашаване на публичното здравеопазване. Системите на здравеопазване са под такъв силен натиск в момента, Аптеките, е, които играят важна роля в първичното здравеопазване, също са застрашени е, в е, своята заетост, създават се монополи и това не може да се разглежда предвид европейското право като е, нещо съответстващо на основните договори. Там се посочва, не може да се приема господстващо положение на пазара. Аз мисля, че е, малко е, фармацевтични вериги следствие на този закон ще определят облика на пазара. Това не трябва да се допуска. Европейската комисия като орган на Европейския съюз и най-вече като като член на тройката трябва да може да приема критика, защото всъщност на първо място се защитават донорите за сметка на гръцкия народ. Това е нарушение на европейското право. И това означава, че ролята на тройката в Гърция отново може да бъде атакувана от Европейския парламент. Ние сме изготвили и доклади в тази връзка. Съвсем ясно това означава, че начина на функциониране на тройката трябва да се критикува. Аз мисля, че ние не бива да забравяме още нещо. Европейската комисия – която действа като член на тройката, трябва да спазва правата на човека, трябва да спазва основните договори, когато тези права са обект на нарушение. Като професор по европейско конституционно право мога да кажа, че тук вече трябва да се покаже кое е увреденото лице и кое е лицето, което поема отговорност. Според мен може да се стигне до там да се искат обещетения за нанесените вреди. Госпожо председател, приключвам като редовен член на тази комисия. Аз бих предложил следното петицията да остане отворена, второ гръцкото правителство да бъде приканено да е, промени своето решение и слушахме аргументите в полза на това. И трето, госпожо председател, предлагам тази петиция да бъде препратена към една работна група в рамките на Комисията по економически и парични въпроси, която се занимава с работата на тройката. Това е работна група, която има особени правомощия и аз мисля, че тази тема попада в техните компетенции, в техните правомощия. Имам предвид на работната група. Много често има критики към тройката по начина на нейното действие. Благодаря. Господин Зарианополос. Госпожо председател, председателят на Общогръцката асоциация на фармацевтите изложи много подробно петицията. Аз нямам какво да допълня. Е, вие посочихте, че Европейската комисия трябва да бъде респектирана. Обаче, аз наистина в случая искам да отправя едно предизвикателство към нея. Искам още веднъж да посоча, че всеки има право на здравеопазване и на закрила на своя живот. Аз мисля, че ви е ясно как изглежда здраво здравеопазването в Гърция. То се намира в драматично състояние и тук вече възниква въпроса за управление на предлаганите лекарствени средства. Има хиляди хора в Гърция, които днес не са в състояние да си набавят абсолютно необходимите им лекарства. Има смъртни случаи, защото липсват лекарства. И сега се появява това решение, което още повече ще изостри ситуацията. Нека да поясня. Целият е, въпрос, свързан с аптеките, е въпрос, който ни занимава дълго време. ОИСР е издал насоки и препоръки в тази връзка и това беше изходната точка. Решението на СЕС гласи следното. Един търговец или един предприемач, може би голямо предприятие, може без научни познания, без никакъв опит в тази сфера, да открие аптека и може с цел печалба да а, управлява, да експлуатира такава аптека. Ние знаем каква е ситуацията на конкуренцията в фармацевтичната сфера. Това посочи и председателят на Общоградската асоциация, че с увеличаване на конкуренцията цените драстично ще се увеличат, което пък ще засегне качеството на предлаганите лекарствени средства и всъщност това се отразява на здравословното състояние на хиляди хора. То решава дали те да живеят или не. Аз мисля, че е, аптеките имат право е, да съществуват, обаче от друга страна трябва да се държи сметка и за е, здравеопазването на гражданите. Естествено, е, нещата в правно отношение са изяснени. Лекарственото средство всъщност се разглежда като стока и това означава, че тази стока е, може да бъде обект на конкуренция и комисията с гръцкото правителство очевидно е, е взела това решение. Дали Гърция е била обект на натиск, е, няма да коментирам тук, обаче е, всъщност всичко е в ущърп на гръцкия народ. Ние, естествено, искаме тази петиция да остане отворена и, естествено, гръцкото правителство трябва да бъде приканано да гарантира правото на живот на гражданите и да отегли своето решение. Госпожа Кунева. Благодаря, госпожо председател. Председателя на Общогръцката асоциация на фармацевтите описа ситуацията много точно. И той говори също и за очакваните тенденции. Наистина този въпрос е много сериозен. Говорим тук за публичното здравеопазване. Тази история започна преди 5 години, когато ОИСР прие своите препоръки и смятам, че тази петиция трябва да остане открита, за да можем от компетентните министерства в Гърция, Министерство на здравеопазването и Министерство на финансите, да получим необходимата информация. Мисля, че трябва да зададем и въпроса дали прилагането на този закон ще има някакво въздействие, т.е. каква оценка на въздействието може да се очаква. За съжаление, госпожа Кунева а, ето, отново говори в микрофон. Е, всъщност, е, какво би било въздействието на този закон върху печалбата на аптеките от една страна, но разбира се, от друга страна върху е, здравето на гръцките граждани. Затова аз мисля, че тази петиция трябва да остане отворена, за да можем да си създадем пълна представа за различните аспекти на този случай, след което да вземем решение. Аз също ви благодаря, казва председателката like to... Закривам списъка с ораторите и отново давам думата на вносителя. Кто? Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κυρία Πρόεδρε, και... Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря и на депутатите, които взеха думата и които отделиха толкова внимание на тази тема. Още веднъж искам да подчертая, в тази минута, която ми предоставяте, че аптеките и аптекарите в Гърция към настоящия момент играят много важна роля за здравето на гръцките граждани, но със съжаление има големи интереси, е, големи капитали, които в случая са замесени и е, те са извършили инвестиции, за да либерализират аптеките с това те желаят да реализират е, големи сделки и да продават, така да се каже, здравеопазването. Всъщност е, резултата ще бъде следния. Ние се движим към едно доста мрачно бъдеще в тази сфера много напредна времето, с половин час закъсняваме с графика, затова искам да приключим с тази точка от дневния ред. Мисля, че всички ще се съгласим, че петицията трябва да остане отворена. Ще изпратим писмо до гръцкото правителство, по-конкретно до Министерство на здравеопазването. Ще е, подчертаем съществото на петицията и ще изчакаме писмения отговор към комисията. Господин Мари. Госпожо председател, аз съм съгласен с вашето предложение. Може би две неща съвсем накратко. Първо, след е, това, което каза председателят на Общогръцката асоциация на фармацевтите и е, след е, чутото от е, колегите, трябва да приканим Европейската комисия към действие. Смятам, че този закон от две години е в сила. Европейската комисия трябва да ни каже дали правилата на конкуренцията в Гърция са нарушени, дали е, са се появили монополи или ситуации, които благоприятстват монополи. Това трябва да попитаме Европейската комисия и трябва да я помолим да оцени ситуацията в Гърция от гледна точка на конкуренцията. И следващата точка, аз направих едно предложение. Има една а, специализирана комисия в Европейския парламент, е, която се занимава само, по-скоро това е работна група, както беше казано, която се занимава с действията на тройката. Това е работна група в Европейския парламент. Е, която следи изпълнението на меморандума на Гърция с тройката. Е, там е, се канят представители на тройката и смятам, че трябва да се обърнем към тях. Um, Благодаря. Относно е, директивите, които се изпълняват, трябва да се каже, че те не са, няма нарушение на тези е, директиви. Господин Мариас, не е здравния сектор, а конкуренцията. Председателката, вие ме прекъсвате, господин Мариас, не трябва, това трябва да се има предвид. Председателката, казвам ви, че няма нарушение на тези директиви, тъй като сектора на здравеопазването не попада в предложеното им поле. Комисията е установила, че няма нарушение на директивите, но в петицията има елементи, които можем да разгледаме тук в нашата институция. Напълно съм съгласна с вас, че е добре да отправим въпроса и до комисията ЕКОН и да разгледат въпроса по същество. Мисля, че колегите ще се съгласят. Това са двете неща, които можем да направим, за да се съобразим. Господин Хундис. Госпожо председател, по последната точка, която засегнахте, вие още веднъж припомнихте, че Европейския съюз или по-скоро Европейската комисия е пазителка на договорите. Това е абсолютно правилно. Още веднъж искам да подчертая. Това не е моя констатация. Това не е и констатация в днешната дискусия. Само става дума за доклад на Европейския парламент. Комисията в рамките на тройката е, всъщност е нарушила европейски директиви, тя е нарушила хартата на основните права и е, това трябва ясно да се покаже на комисията. Мисля, че това е, е решение на Европейския съд и то е нарушено. За това става дума don't want... Председателката, предложих е, два варианта за действие. Не искам да намесваме тройката, защото става въпрос за петиции и ние трябва да се съсредоточим е, по същината на тези петиции. Мисля, че така можем да подходим. Да отправим въпроса към комисията ЕКОН, да изпратим писмо до гръцкото правителство, конкретно до Министерство на здравеопазването. Аз лично ще подпиша това писмо и ще напиша, че очакваме писмен отговор. Това е, е начина за процедиране. Можем ли да спрем дискусията до тук и е, да се съгласим? Господин Мария, съжалявам, не мога да, да, да ви дам отново думата, защото трябва да продължим е, работа. Виждам ръката ви. Дори вносителя е доволен от този отговор. Дека дефтеролепта моно. И... За 10 секунди, госпожа председател της συγκεκριμένης От три години този закон се прилага в Гърция и ако сега писменно приканим Европейската комисия да извърши проверка дали този закон нарушава правилата на конкуренцията и е, води до проблеми, смятам, че това е напълно уместна стъпка. Мисля, че комисията не се е произнесла по това как се прилага директивата, а ставаше дума само за това дали да се установи дали този закон нарушава директивата. Този закон обаче нарушава основни договори и то в сферата на конкуренцията. Мисля, че можем да се обърнем към комисията. Това, за което говорите, няма нищо общо с конкуренцията, казва председателката. Приключваме с тази точка от дневния ред. Вносителя на петицията е съгласен и колегите също са съгласни, че така трябва да подходим. Това са варианти за действие. Не искам да се оказваме в на улица, защото това по никакъв начин няма да е отползва за вносителя. С това ви благодаря. И преминаваме към следващата точка от дневния ред, петиция 480, относно стандарти и организация на лечението на деца с заешка, устна и цепнато непце. Преди да започнем, е, искам да благодаря на вносителите на петицията, която обсъдихме до сега. Благодаря ви, че бяхте тук и е, лек път обратно до Гърция. Заповядайте. Nazywam się Maria Hortis-Dziurzbicka i jestem laryngologiem i foniatrą pracującym 20 lat w publicznej służbie zdrowia. Работя от 20 години като лекар и то в сферите, които са предмет на петицията. Аз съм експерт по този вид лечение – и, за съжаление, имаше отрицателни изменения през последните години и точно за това желая да насоча вниманието на Европейския парламент към този проблем. Заешка, устна и цепнато непце. Английски. Forms, main. I would like to uh, say that the main Това е вродена краниофациална аномалия и е свързана с големи стигми. На този слайд виждате най-тежките форми на заешката устна цеп... и цепното непце, едностранно и двустранно. Виждате по средата огромна дупка в лицето. Препоръките и практиката в Полша относно лечението на лица, родени с зашка, устна и цепното непце, не отговарят на стандартите за лечение, които се прилагат в здравеопазването по други места. Сериозността за на стигматизацията на заешката устна зависят до голяма степен от качеството на а, многоетапното лечение. Виждате някои лоши резултати от решение, виждате снимка в анфас и в профил. Освен това, други европейски държави и САЩ имат програми за лечение, чрез които се стремят да сведат до минимум разходите за лечение на тези деца, като лечението е оптимално. В Полша обаче липсва адекватно организирана грижа, която води до влушаване на резултатите от лечението, огромни разходи и все по-голяма тежест за лечение и грижа. Каква е полската регулация в тази област? Тя води до неправилно управление на пациентите, въпреки че има обещаващи резултати от лечението. Прилагат се най-вече неписани правила в Полша. В средата виждате снимка на дете преди операцията и на възраст 18 години, като операцията е била едноетапна. Става въпрос за операция на заешка устна и цепното непце с едноетапна операция, една операция и крайният резултат е много добър. Какви са причините за настоящото положение? Липса за правилно организирана грижа във вид в специализирани междудисциплинарни центрове, така наречените краниофациални центрове за зашка, устна и цепнато непце, които да са координирани от персонал с голям опит на базата на препоръките на Евроклефт. липса на, а, мулти, на програми за мултидисциплинарно решение, въпреки че се полагат усилие за развитието на такива програми още през 99-та до 2000-та година, а дори до днес. Виждате, аз също съм на тази снимка по средата. Тя е направена преди 20 години, когато Участвах в е, първата група, е, която се опита да регулира проблема в Полша. Съществува едно заинатяване да се придържаме към е, устарели програми за ортодонско лечение. А трябва да кажа, че ортодонтиката получава 10 пъти повече финанси от операцията на зашка устна. Става въпрос за деца с вродени анатомични дефекти на говорния апарат, което води до неспособност за говор и социално, социално увреждане на пациентите. Искам да се обърна към Европейския парламент и към Европейската комисия с молба да предприемат необходимите стъпки за установяване на общи европейски стандарти за лечението на деца с, родени с зашка, устна и цепнато непце. Стандарти общи за целия Европейски съюз. От гледна точка на честотата на това вродено, на тази вродена аномалия, тя е на второ място след сърдечно заболяване. Идеята ми е да се създаде експертна група от професионалисти по лечение на зашка устна и цепнато непце, да се предостави равен достъп до лечение на, във всички държави членки на Европейския съюз. По този начин не само полските граждани, но и гражданите на други европейски държави, които са родени с това увреждане, ще могат да упражнят правата си по членове 35 и 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Позволете да покажа един много кратък филм. Председателката мисля, че добре изложихте доводи, доводите си, но бяхте изключително ясна и смятам, че ще се съгласим с вас. Сега трябва да кажа, че работата ви е отлична, затова не е необходимо да показвате допълнителни доказателства. И сега ще дам думата на представителката на комисията, госпожа Каролин Хара. Благодаря, госпожо председател. Спомена се член 168 ДФС и съответствието с него, но за жалост е, общоевропейска дейност в областта на общественото здраве трябва да е съобразена с отговорността на държавите членки относно организацията на здравеопазването и медицинското лечение, което включва и лечението тук. Следователно, комисията не може да развива никакви стандарти и организация на лечението за заешка устна и цепното лепце. Но предвид а, рамковата програма на Европейския съюз за научно-развойна дейност и иновация, Европейския съюз до сега финансира, ще продължи да го прави изследвания за лечение на заешка устна и цепното лепце. В тази изследователка програма имаше проект, който се наричаше Роден отново, където става въпрос за регенериране на костни дефекти с иновативни подходи. Използваше се е, специализирана керамика за регенериране на кости е, у деца. Ето това са коментарите на комисията по петицията. Председателката, благодаря ви за този коментар. Давам думата на госпожа Питера. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Проблем е поважен, понеж... Благодаря ви. Всъщност това е много сериозен проблем, тъй като не бива да забравяме, че това е на второ място след сърдечните заболявания – които засягат деца. На второ място като честота. Но от няколко години ние говорим по тази тема и всъщност аз не съм единствения депутат на Европейския парламент. Разговаряли сме с родители на деца с това заболяване. Разбира се, тук става дума за нещо изключително важно и ние трябва да намерим решение. За това ще предложа следното. Да отправим въпрос към Полското здравно министерство. Да помоли министерството да изброи кои и колко са центровете с специализирани екипи, които да могат да решат този проблем. Също така ще ги попитам какви са специалистите, включени в екипите. Надявам се да получим здравна информация и за статута на тези лица, защото много често се включват лекари без съответната специализация. А както виждаме, това е много сериозен проблем. На трето място представителя на комисията спомена рамковата програма, програмата роден отново, аз искам да попитам от кога съществува тази програма. Аз не съм запозната с нея. Интересуваме дали се прилага в конкретни държави членки, изобщо как работи програмата. Дали Полша участва в нея, това също бих искала да знам. Участва ли освен това Полша в международния обмен на здравни работници. Прави ли се нещо така, че полските деца, които страдат, да намерят нужното лечение? Според мен би трябвало да се предостави максимална информация от страна на полското правителство, за да видим докъде са стигнали и пак казвам, интересуваме тази рамкова програма Роден отново. Аз не бях чувала за нея. My... Няма други желащи да вземат думата за... Извинете, не ви видях. Господин Терика Брас, заповядайте. Ще бъда много кратък. Първо искам а, да се оплача, след което да задам въпрос. Първо ще се оплача, че е, за жалост най-важните въпроси за пореден път са извън нашата компетентност и са в контрола на държавите членки. И ето това е трудността, поради която не можем да изградим един реален съюз. Сега към въпроса. В светлината на казаното до тук интересуваме какво се случва след като се даде финансиране на един изследователски проект, като се даде финансиране на изследователски екип. Какво се прави? Пише се една хубава книга, която се издава, или пък се пристъпва към по-конкретни действия. Ангажират ли се различни европейски държави да участват в тази дейност или пък да прилагат резултатите от изследванията? Какво става след направените изследвания, защото последващите действия тук са много важни? Благодаря, господин Тарика Брас. Е, доктор Хортирс Диерсбика, давам ви думата за две минути. Микрофон за ораторката. Tak? Działa. Dziękuję za udzielenie głosu. Jeszcze cztery. Много благодаря за това, че ми давате думата. Става дума за следното. В Полша този проблем е важен, тъй като всъщност години наред ние разчитахме на прекрасно лечение, въпреки че бяхме под Бутуша на Русия. Но сега виждаме, че резултатите са по-лоши, отколкото в други държави членки. Настъпи прекъсване в лечението. За това и говорим за промяна през последните години. Някога имахме отлично лечение, но сега то се е влушило и трябва да се предприеме действие. Имаме работна група, която отговаря за необходимото лечение. В миналото имаше и специална програма за ортодонтско лечение. Специална група от заболекари, които разчитаха и на финансиране – защото тук не става дума само децата да имат красива усмивка. Не, това се отразява и на техния говор. От една страна е здравния проблем, но той не е единствен, защото възниква и проблем в общуването на децата. Тези деца са иначе нормални във всяко друго отношение – но физически те не могат да говорят като останалите и ги пращат в училища за деца със специални нужди. Представете си едно дете, което е на 7 години. Чува, разбира всичко прекрасно, но не може добре да говори, защото просто има нужда от ортодонско лечение самите условия се влушават. И това е така, защото просто няма контрол. Аз ви умолявам петицията да остане отворена. Необходимо е наистина да се отправи писмо до Министерството да се настоява за специализация. Надявам се вие да се ангажирате с нашия проблем, защото в противен случай ние няма да успеем и така ще заложим на карта бъдещето на много деца. Имаме също така и сдружение, което се занимава конкретно с този проблем, но това е защото полското правителство напълно изостави подобни издружения и проекти и вече виждаме лошите резултати. Относно изследователската програма и изследователския проект, за който спомена госпожа Хегел, за комисията би било интересно да видим писмен отговор. Не е нужно сега да ни го давате, но моля писменно да отговорите на въпросите и на госпожа Питера. Мисля, че това можем да очакваме от комисията по този въпрос. Освен това ще изпратим писмо до компетентните полски власти, в което ще поискаме писмен отговор. В нашето писмо ще подчертаем опасенията на членовете на комисията и ще е, дадем съвет на полските власти да видят какво правят доктори като госпожа Ортис и Хортис и също така да се вдъхновят от най-добрите практики от други европейски държави, като например Обединеното кралство. Ще очакваме писмените отговори на вашите въпроси. Доктор Хортис, е, не мога да произнеса фамилията ви, но искам да ви насърча да продължите да настоявате, да пишете до компетентните власти, да им кажете, че сте били в е, парламентарната комисия по петиции, че вашето искане е срещнато с разбиране и е, ще така ще направим и петицията остава отворена до получаване на отговори. Благодаря ви, че дойдохте тук. Лек път до Полша. Коментар без микрофон от доктор Хортис. Oh, pozytywnie. Dzięki. Thank you very much. Ale nie tylko dla polskich obywateli, wszędzie jest. Аз също се надявам на положителен резултат. Казвам го не само заради полските граждани. Това ще има отражение навсякъде. Он. Стигаме до следващата точка в дневния ред. Петица, петиция 0915 относно политиката на област Валенсия относно изхвърлянето на улов, която задължава рибарите да разтоварват целия си улов. Давам думата на вносителя Хосе, Ор... а, Хосе Ортега, който е адвокат, представляващ Федерацията на Сдруженията на рибарите. За 5 минути, заповядайте. Благодаря. Благодаря, че ми позволявате да говоря пред вас. Аз представлявам Валенсианското сдружение на рибарите. Ние сме недоволни от регламента за изхвърлянето, защото този регламент доведе до много сериозни проблеми. На първо място виждаме, че той не е логичен. Аз много уважавам работата на комисията, но научната общност е единодушна. Знае се, че връщането на рибата обратно в морето всъщност е важно за морската биомаса, защото едни риби ядат други риби. Има много важни въпроси на второ място – кой се занимава с улова, който не се изхвърля, когато целият улов се разтоварва, къде се съхранява, къде са хладилниците, кой изобщо отговаря за целия процес. Тук не става дума, разбира се, да преразказвам цялата петиция, но исках да направя някои коментари – Има много важни причини. От една страна научното становище, от друга страна запитванията, които са направени и също така участието на европейското гражданство. Това, което аз мога да кажа, е, че съгласно научните становища Европейския съюз – прилага все по-рестриктивно отношение спрямо рибарите в Европейския съюз. Според някои учени се налагат мерки, които не са обосновани, но е много трудно да стигнеш до самото съдържание на тези научни доклади. Нещо, което аз не разбирам – как така няма да имаш право да си запознат с научните становища, да изградиш собствено мнение за тях? Надявам се парламента, комисията или който отговаря за това наистина да ни позволи да получим достъп до всички научни становища. Освен това, аз представлявам цялата провинция на Валенсия, мога да ви кажа, че има и по-големи издружения на рибарите. Никой не е искал от мен да пиша доклади или каквото и да е. Но ако говорим за участието на гражданите, то вие знаете сигурно, че то беше възпрепятствано. Ние събрахме множество подписи, за да се сложи край на това разтоварване. Същевременно знаете, че се събираха подписи в подкрепа на забраната за изхвърлянето на улов, които после се оказа, че се организират от една фирма за видеоматериали от Лондон. И нашето оплакване изобщо не беше разгледано. Разбира се, в този случай ние не защитаваме никакъв економически интерес. С нашата петиция ние обръщаме внимание на на околната среда. Рибарите се интересуват от нея, защото искат да запазят своят поминък. Но според мен инструментът, който е избран, който се смяташе за един безвреден инструмент, регламентът, който ще сложи край на изхвърлянето на улов, съвсем не е безвреден. Сега в Валенсия при разтоварване се взимат само по 3 евроцента на килограм, а преди беше 10 евроцента. Ние освен това поискахме информация от Министерството, за да видим къде отива целият този улов. Оказа се, че той се насочва към най-различни фабрики, включително понякога и се изгаря. Абсолютно никой рибар не би се отказал от своето достоинство и да продава риба за по 3 цента на килограм или да знае, че рибата му накрая ще бъде пратена в горивна инсталация – Комисията в своя доклад обяснява, че забраната за, раз... за изхвърляне на улов всъщност означава, че няма да се прахосват храни. Но това е също разхищение. Нима не е разхищение е горенето на нещо, което може да послужи за храна. Тук има, разбира се, прекъсва ораторката. Вижте, аз ви дадох 5 минути, вие отдавна ги надхвърлихте. Бихте ли пристъпили към заключенията? Благодаря. Ако цените се увеличат, разбира се, тогава абсолютно всички ще се интересуват от разтоварения улов. Но аз бих искал да помоля временно да се преустанови изпълнението на регламента за забрана на изхвърлянето на улов. Аз говоря от името на рибарите в моята страна. Ние се опираме и на научните становища, до които сме имали достъп. Бихме искали да се обърне внимание и на доклада на професор Рафаел Рахия за областта Валенсия. Благодаря ви. Сега накратко ще дам думата на комисията. Доста бързам, както виждате. Заповядайте. Благодаря ви. Бих искала да благодаря на комисията ви за това, че се разглежда този случай. Задължението за разтоварване на целия улов е част от новия опор. Има забрана за изхвърлянето на улов. Това беше резултат от една обхватна оценка на въздействието върху околната среда – Знаем, че подобни стъпки могат да намалят смъртността при рибите и така да се отразят благотворно на екологията. Ние се допитахме до обществеността и в крайна сметка това предложение на комисията беше прието от законодателите и се превърна в официална политика на рибарство. Ние си даваме сметка, че задължението за разтоварване на целия улов не е лесно за изпълнение, защото тук имаме корена промяна на парадигмата. Регламентът съдържа и норми, които улесняват изпълнението му. Имаме постепенно навлизане на задължителността на нормата. Първо се започва с някои индустриални и пелагични видове в Балтийския регион, след това Северноатлантическия регион, след това Средиземноморието и Черноморе, където изпълнението започва през 2017 година. Имаме инструменти, които също така въвеждат нормите постепенно за целия отрасъл. Имаме гъвкаво използване на квотите и освен това изключения, които се правят при задължението за разтоварване на целия улов, тъй наречените задължения de minimis. При видовете, които биха оцелели и без друго – но нас ни интересува улова, който иначе не би оцелял. Освен изброените разпоредби на регламента, ще спомена и научните становища – ние сме се водили от тях и за това сме се опитали да увеличим добавената стойност на този добавен улов. Знаем, че е необходимо да се разположат съответните съоръжения за съхранение, но ние сме предвидили някои улеснителни мерки. Много внимателно следим изпълнението на регламента, Твърде рано е да се правят заключения. Например, в Средиземноморието това задължение влезе в сила едва на 1 януари. Миналата година докладвахме пред съвета резултатите от първата година на изпълнение, нещо, което трябва да се разглежда заедно с общественото допитване за квотите. Цялата тази информация – е обществено достъпна, ние можем да предоставим и допълнителна информация на държавите членки и заинтересованите. Благодаря. Вие бяхте много точна, кристално ясна. Това рядко се случва прекрасно. Сега давам думата на госпожа Албиол, след това Петър Яри с това приключваме господин Терикабра също и с това приключваме. Госпожо Албиол. And who is this person? please. Gracias. <laughs> Gracias. Bueno, lo primero Благодаря. На първо място искам да благодаря за усилията на това сдружение на ребарите. На второ място при тази петиция ние всъщност нямаме възможност за обсъждане нещо, което много ме натъжава. Да не говорим, че не се обсъждат периодите на адаптация към новата опора от 2013 година нататък. Трябва да се предвидят такива дебати в крайна сметка благодарна съм, че най-сетне стигнахме до тази петиция и слушахме вносителя на петицията. Сега знаем и позицията на Европейската комисия. И то по въпрос, който е предмет на много спорове в отрасъла. Знае се, че има критики в Средиземноморието, че трябва да се вземат мерки – и именно от тази гледна точка разглеждаме въпроса за изхвърлянето на улов. Целта е да няма такова изхвърляне, но би трябвало да се помисли и за съпътстващи мерки, например подбор на селекцията при това изхвърляне и диверсификация на потреблението на самата консумация, да се помисли и за промоция на нови видове потребление. Това също трябва да е свързано с темата за изхвърлянето на улова. Вносителят на петицията обяснява, че в крайна сметка, тук се облагодетелстват тези, които произвеждат рибено брашно, масло, използват го за селското стопанство, но не може това да става едва ли не безплатно. Именно за това ние настояваме петицията да остане отворена. Освен това, вносителят на петицията може да използва този механизъм, за да предостави допълнителна информация на комисията. Така че да се помисли за адаптирането и също така за оценката на регламента. Петицията, както казах, трябва да остане отворена. Тя да е също така един вид канал за предоставяне на информация. Вносителят на петицията настоява да има достъп до информацията, да участва самия отрасъл и да се работи както с научната общност, така и с екологичните сдружения. Благодаря ви. Тази тема наистина не може да бъде приключена, тя трябва да си остане отворена и да й обръщаме внимание. Благодаря, Питър Яр. Den Petenten und die Jahresführung der Kommission richtig verstehe, haben wir hier auch vor allen Dingen dann noch ein, äh, ein Umsatz, Umsetzungsproblem. Имаме проблем с прилагането и трябва да призная, че има много детални въпроси, по които аз не съм специалист. Така че аз предлагам да закрием и да прехвърлим тази петиция към компетентната комисия. Можем да оставим и отвора на тази петиция, но в крайна сметка Комисията по рибарство е, е компетентната комисия, която може да предостави отговор, защото ние искаме да бъдем включени в досегашната процедура. Колегите знаят как се е стигнало до този текст и е, Колегите от Комисията по рибарство също ще проявят интерес, вероятно, как ще се извърши прилагането. Аз съвсем е, ясно трябва да призная, че не мога да взема отношение по детални въпроси, защото не съм експерт по тази тема. Благодаря. You, Peter, Бих искала само да посоча, че тази тема вече е разгледана в Комисията по риболов. Тази комисия потвърди, че Член 15 от регламента или забраната за изхвърляне на улов е всъщност един от стълбовете на новата опор и като такъв стълб няма как да бъде премахнат. Това е становището на Комисията по риболов. Господин Тери Кабрас, благодаря, госпожо председател, накратко. Вносителят на петицията много добре изложи своите причини казва, че тук няма економически съображения, но на мен ми се струва, че има такива съображения, защото това, което сега трябва да се прилага, е по-скъпо. За мен обаче е много важен въпросът за прозрачността, тъй като ние в парламента обръщаме голямо внимание на прозрачността. В този случай ми се струва, че не е имало кой знае каква прозрачност. Бих поставил и следващия въпрос. Кой всъщност контролира забраната за изхвърляне на улов в открито море? Въпросът може да е малко неуместен, защото знам, че ние в парламента сме законотворците, но пак ще попитам, кой контролира? Как можем да сме сигурни, че рибарите не изхвърлят риба, когато са в открито море? Според мен би трябвало темата да се остави отворена. И, госпожо председател, искам една специална услуга – член 20 да се разгледа, точка 20 от програмата да се разгледа веднага след сегашната точка, защото ще трябва да напусна по-рано по много важна причина. Ако е възможно, ще ви бъда много благодарен. Благодаря. Сега обаче още разгледащаме точка 18. Госпожа Сенда Родригес. Благодаря, госпожо председател. Аз съм много очудена от съобщението на комисията. Всъщност, у нас остават повече въпроси, отколкото отговори. Казва се, че това е мярка срещу разхищението на храни. Говори се за забраната за изхвърляне на нежелан улов, но каква е целта? Къде отива този улов? Какви са новите форми на комерциализация в този случай? Искам да получа отговори, защото е ясно, че целта на опор би трябвало да бъде подкрепа за риболовния сектор, но съвсем не е сигурно, че това се случва. Всяка нова стъпка всъщност създава повече проблеми за отрасъла. Затова и бих искала да попитам комисията. Когато говори за гъвкави квоти, какво означава точно това? Означава ли, че ще разпределя квотите, че ще има по-добри мерки за любителския риболов? Или че ще може да има комерциализация на улова от любителския риболов в пазарите. Също така искам да знам какво е научното становище, какво е допитването до обществеността. Рибарите излизат всеки ден в морето. Какъв е механизмът? Как можем да чуем техните гласове? На практика Когато разговаряме с този сектор, основното оплакване е, че никой не им обръща внимание, никой не чува всъщност техния глас. Благодаря, с това изчерпваме ораторите. Ще посоча съвсем ясно, че парламентът, както и съветът, са съгласни, че трябва да се изпълнява забраната за изхвърляне на улов. Това е новата опор от 2013 година. Преди да се приеме предложението, то беше предмет на широко обществено допитване. Отговарям по този начин и на вас, госпожо Сендра Родригес. Спомням си, че имаше много обширни дискусии и при започване на изпълнението в Балтийския регион. Понякога възниква проблем при транспонирането, нещо, което е разбираемо. Ясно е, че може да се случи това, прави се корена промяна, хората не винаги я разбират. Но от правна гледна точка ние получихме кристално ясен отговор от комисията – имаме и кристално ясния отговор на Комисията по риболова, която казва, че тази политика е един от стълбовете на новата опор. Ние не можем да направим кой знае какво. Това, което можем да направим обаче е да изпратим писмо до съответните власти. Да посочим, че има проблем с изпълнението и транспонирането. да обърне внимание на това, че са предвидени допълнителни мерки и финансиране за улесняване на изпълнението на регламента. To, to because... Както каза госпожа Албиол, за нас темата е много важна, защото става дума за съдбата на хората. Ние искаме да помагаме на рибарите – ще изчакаме и отговора. Можем ли да го направим? Отлично. Сега преминаваме към следващата точка. Господин Терикабрас, не мога да променя реда, тъй като изчакваме присъствието на Европейската железопътна агенция, а оказва се, че те са тук. В такъв случай вие искате веднага да преминем към темата. Добре. С 19-та точка ще се занимаем по-нататък. Преминаваме към точка 20, петиция 12.15 и 12.16. Ще дадем думата на вносителя госпожа Домингес Лароса и госпожа Лимон. Ще ви помоля всяка най-много по 3 минути. А, оказва се, че те не са тук. Е, няма как. Тогава ще трябва да започнем с точка 19. Yeah, but listen, we would be far away with 19 if we, if we now are too late, we will be even more delayed. Listen, I think that we can proceed with number 19 and... Аз мисля, че е по-добре да продължим с точка 19, да разгледаме на бързичко. 15.38, господин Дани Бърне тук. Давам му думата за 5 минути. Good morning. Благодаря. Добро утро, госпожо председател. Здравейте и на всички членове на комисията. Майка ми е почти на 83 и през 81 година тя загуби при трагичен инцидент съпруга и сина си при инцидент с рибарска лодка. Много години по-късно Имаше спор по отношение на тонажа и лиценза на този рибар. Това беше най-големия плавателен съд, загубен в Ирландия в съвременни времена. За жалост, специалният доклад на омбудсмана в резултат от жалбата към омбудсмана беше отхвърлен от ирландското правителство. Следователно, доклада не бе е, приведен в действие. Преди три години дойдох в вашата парламентарна комисия, когато се реши да се изпрати писмо до ирландското правителство и е очудващо, че на това писмо бе изпратен отговор едва неодавна. Извинете, Въпросът е, е много емоционален за мен. Отбелязах коментарите на председателката на комисията, в, кои, в които тя каза, че гражданина винаги стои на първо място. И аз искам да поставите на първо място моята 81 годишна майка, която не беше най-важна, когато загуби съпруга си и е, единия си син, след което се наложи самостоятелно да отглежда 8 деца и по-късно не бе не бе предмет на съответното правилно третиране от страна на ирландското правителство. Това, което искам от вашата комисия е да поискате от комисията да вземе решение спрямо ирландското правителство, с което да го задължи да, да се съобрази с решението на ирландския омбудсман. Омбудсмана препоръча да се предоставят финансови компенсации на семейството ми, наред с други препоръки. Еми Орайли беше омбудсман по това време. Не е нужно да я представим през вашата комисия. Искам да я поздравя за свършената от нея работа. И по-нататък въпроса бе е, разгледан и от настоящия ирландски омбудсман, който не е удовлетворен от разрешаването на този въпрос. Бих искал също така да изкажа уважение към един от членовете на комисията. Единият всъщност не е член на тази комисия, Джим Хигинс, бивш член от Ирландия и също член на парламента Питър Яр, който се изказа в наша полза. Освен това, едно от правата по хартата на основните права на Европейския съюз е правото на добра администрация. Аз не мисля, че това беше добра администрация. много добре си давам сметка, че никой не се е оплакал от твърде кратко изказване, за това ще спра до тук. Благодаря. Председателката, благодаря ви много. На първо място, още веднъж искам да изкажа симпатиите на нашата комисия, на вас и на вашето семейство. Сега давам думата на Робърт Грифин, представител на комисията. Заповядайте. Госпожо председател, уважаеми членове на парламентарната комисия, благодаря ви, че ми давате думата. На първо място трябва да призная въпроса на господин Бърн, но комисията е с позиция, че схемата изгубени в морето, прилагана от ирландското правителство през 2001 година, нарушава договора. Комисията разгледа проблема и конкретно тази е, схема е, е неправилно прилагане на европейското право по това време. Следователно, не можем да направим оценка на тази схема отделно. За нея не е изпратена нотификация в комисията по това време. Тази е, схема предоставя къп... Е, заместващ капацитет за корабоплавателни съдове. Има и е, препоръки от амбудсмана, които обаче са отхвърлени от ирландското правителство. На ниво Европейски съюз комисията трябва да гарантира, че държавите членки спазват съответните основни права по хартата на основните права и е, от комисията се иска да започне производство за установяване на неизпълнение, но то няма да има никакви последици за физическото лице в този казус. Предвид е, изтеклото време и тази схема, комисията е на мнение, че не е удачно да започва производство за установяване на неизпълнение. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. The floor is... Благодаря. Сега колегите имат е, думата за коментар. Господин Карти. Благодаря, господ... госпожо председател. Благодаря и на комисията по петиции за това, че давате възможност да се изкажем. Чухте историята на семейството на Дани. Каква е истината тук? Не само това семейство е пострадало от загубата през 1981 година. Франк Старши е, почти на 6, е бил почти на 60 тогава, но освен това, това семейство е пострадало от корупция, така бих я нарекал, от страна на ирландското правителство и тази схема изгубени в морето. Ситуацията е единствена по рода си. Тук имаме решение на ирландския омбудсман, която в момента е европейски омбудсман. Става въпрос за Емили Орайли. Тя е, искаш, препоръча да се изплатят компенсации в размер на 250 000 евро. За втори път е само се отхвърля доклад на омбудсмана от правителството. Схемата, за която става въпрос тук продължи 6 месеца. 6 от 67 кандидати по нея бяха одобрени. 75% от компенсациите бяха изплатени на двама души, които са членове на тогавашната партия Фина Фейл. И за мен една от причините за съществуването на тази комисия по петициите и трябва да кажа, че в Ирландия и на други места ще гледат към вашата комисия по петиции за да се уверят, че хора, на които е увредено, имат възможност да се имат достъп до правосъдие, за да могат да се предприемат и корективни действия. Затова призовавам комисията по петициите да не закрива тази петиция и да приеме резолюцията, призоваваща ирландското правителство да е, приведе в действие решенията и препоръките на Емили Орла Райли, омбудсман на Ирландия по това време. Подчертавам този е, призив, умолявам членовете на комисията да гарантират, че петицията ще остане отворена. Петър Яр. Благодаря, госпожо председател. Познавате ме, че аз е, не съм особено голям приятел на петиции, които дълго време са отворени, но в този случай трябва да кажа, че трябва да останем упорити. логическите аргументи са на наша страна. Също така и беше споменато името на госпожа Орели, ирландския омбудсман. Тя е позната тук в нашия парламент, известна е с това, че подхожда към нещата по същество. Всъщност тук става дума за това, че смисълът на тогавашния доклад на ирландския омбудсман трябва да бъде приложен на практика. Тоест, ние не трябва да се отказваме, трябва да оставим петицията отворена, да опишем още веднъж казуса през ирландското правителство. Имаме и някои ирландски депутати в Европейския парламент, които можем да използваме. Аз обаче не разбирам защо тук дадена бюрокрация може да постъпва толкова твърдо. Е, просто за мен това е неразбираемо. Ние също обаче трябва да останем твърди, така че аз в случая бих казал да оставим петицията отворена и да се борим за това, в крайна сметка, справедливостта да възтържествува. Председателката, благодаря много. Напълно съм съгласна с казаното до тук. Нещо повече, Получихме писмен отговор от ирландския министр на земеделието, храните и морското дело на 17 януари. Малко по-късно ще се върна на този въпрос, какво ще направим в следствие. Господин Гриф, господин Бърн, давам ви думата отново за две минути най-много. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж няма да са ми необходими две минути. Връщам се към първоначалното си желание. Е, моля тази комисия да вземе решение комис... Европейската комисия да принуди ирландското правителство да се съобрази с решението на омбудсмана. Изпратихме им писмо преди 3 години, сега ни отговарят 3 е, години по-късно. Ако аз на работа не отговоря на писмо след 3 дни, ще ме уволнят. Как може някой да не даде отговор за цели 3 години? Това е невероятно, дори не, не може да се повярва. Затова искаме Европейската комисия да излезе с решение, адресирано към ирландското правителство, за да го накара да се съобрази с решението на омбудсмана. Може би, ако ги накарат е, изрично да направят нещо, ще го направят. Трябва да бъде решение, а не препоръка. Благодаря ви. Председателката. Това, което можем да направим на този етап. Миналата седмица получихме едно писмо, в което министъра казва, цитирам, че той в момента обмисля значителните въпроси, намесващи се тук и комплексната тематика. Съображенията му ще вземат предвид конкретните въпроси, поставени в предишното писмо от нашата парламентарна комисия. Така че това, което можем да направим сега, е да поставим няколко конкретни въпроса. Аз се ангажирам лично да му напишат писмото по такъв начин, че няма да може да не отговори незабавно. Господин Бърн, незабавно звучи добре. Председателката, благодаря. Ще направим всичко възможно. Господин Бърн, благодаря. Председателката, напълно съгласна съм с казаното от Петър, че трябва да има край в бюрокрацията. Има някои неща, които трябва, могат да се приемат, но други не могат. Нещо, което ще кажем ясно и твърдо в нашето писмо, така че няма да има неразбиране на нашите намерения тук. Благодаря ви, че дойдохте. Е, приятен път на обратно и поздрави на вашето семейство. Благодаря. Сега стигаме до следващата точка, петиция 1215-1216. Вносителите са тук господин Домингис Лароза и госпожа Тереза Гонзалес Лимон. И давам ви думата направо. Моля да си поделите времето за изказване. 3-4 minutes each. По 3-4 минути има всеки. Имаме проблем с видеоматериала, който сме подготвили. Ето там. Имаме PowerPoint, но не го виждаме на екрана. Много благодаря. Сдружението на жертвите на катастрофата от 24 юли 2013 година над 140 ранени, да не говорим, че имаше 82 загинали, ние всички представяме тези петиции за неизпълнение на съответните директиви, директивата за железопътна сигурност, регламента за общностния метод на сигурност – регламента за взаимо за оперативната съвместимост в железопътната мрежа. На първо място, нека кажа, че железопътната ни агенция се оказа, че не е всъщност независима, че не е изпълнила регламента. Казвам, че не е независима, защото има три обществени дружества, които са част от нея и които би трябвало да гарантират системата за безопасност във влаковете. Не беше изпълнен и член 22 алинея 3. Самата агенция признава, че направеното разследване след железопътната катастрофа не е било достатъчно обхватно. Ренве, Авив и Веко това са железопътните дружества, които трябваше да бъдат разследвани. Както казах, Разпоредбата за железопътна безопасност изисква при промени в инфраструктурата или използваните съоръжения отново да се направи одобрение. Но в този случай имаме три нарушения. Първо, първоначалният проект, който 12 години се разработва, се променя и всъщност този проект първоначално изискваше да се инсталират съответните точки за сигурност по трасето. Това е новата система, наречена РТМС. На второ място, след като това не е направено, виждаме, че е бил подаден сигнал за възможна опасност, но този сигнал изобщо не е бил разгледан, не е направено абсолютно нищо. На трето място, ако това не ви е достатъчно, може да видите, че самата скорост на завоя е била увеличена, за да не се стига до закъснения. И така скоростта е била по-висока от това, което е било задължително. Ако бяха изпълнени европейските норми, тази катастрофа нямаше да се случи и по този начин щяхме да избегнем 82 загинали, над 140 ранени. Ще го повторя, ако бяха изпълнени европейските норми, ние щяхме да сме спасили тези животи. И аз мога да го повторя още 82 пъти по един за всеки загинал. Е, това трасе беше обявено за оперативно съвместимост, че то може да отговаря на изискванията за високоскоростен влак, но, разбира се, условията по директивата 2008-57 не бяха изпълнени не беше изпълнен член 21 за оперативната съвместимост. Знаем, че за да бъдат изпълнени тези изисквания, дизайна, теглото на влака трябва да отговаря на съответните изисквания. И сега вече приключвам. в този случай неизпълнението на европейските норми доведе до катастрофа. Ние смятаме, че това наруши основните права на нашите граждани, правото на живот и правото на сигурност. Ние бихме искали Европа да започне истинско независимо разследване вие може да ни помогнете, защото когато една държава не се изпълнява задълженията, се обръщаме към Европейския съюз. Ако и той не може да ни помогне, няма никакъв смисъл от Европа. Госпожо Гонсалес Лимон, искате ли да продължите? Благодаря ви. Добър ден на всички. Като европейски граждани ние представяме тази петиция в Европейския парламент, защото е- Испания трябва да изпълни директива 2005-29 относно нелоялните търговски практики в отношенията с потребителите. Тази директива не е транспонирана в задължителния срок. Имаме неизпълнение на директивата по отношение на официалната информация за линията Оренсе-Сантяго. Имахме различни съобщения в телевизията, пресата и интернет, но нямаше достатъчно информация за безопасността. Тя се изисква по член 5. Всъщност, рекламите по телевизията и в пресата просто говореха за тази високоскоростна отсечка в Галисия, Казваше се, че всички условия по сигурността и безопасността са изпълнени, че се използват най-нови технологии, що се отнася до автоматичното движение на влаковете. Също така на официалната веб страница беше обявено, че системата за сигурност е тъй наречената RTMS, но всъщност тази система не беше инсталирана на железопътното трасе. Трябва да кажа, че се водеше много агресивно рекламиране и това доведе до съответното вредно въздействие. Правителството в крайна сметка взе решение, което иначе нямаше да вземе. И така в Държавния вестник се появи новата отсечка Оренсе Сантяго, високоскоростна отсечка. Същевременно по телевизията разбрахме, че тук са използвани европейските фондове за регионално развитие, че са хвърлени милиони. Самото правителство през 2013 година добави приложение D за железопътната оперативна съвместимост – Съгласно това приложение, железопътната линия е имала система за безопасност РТМС, но, както казах, такава система не е била инсталирана. И всички тези подвеждащи факти или информации всъщност водят до погрешното решение на правителството компромис с членове 7.1 и 7.2 непредоставяне на съществена информация за безопасността на услугата. Всъщност, цялата тежест на обвинението падна върху машиниста. Никой не обърна внимание, че не е имало техническа помощ, че не е имало достатъчно добра сигнализация – ние, европейските граждани, всъщност бяхме предмет на подвеждаща информационна кампания от страна на испанската държава и резултата е една катастрофа с 82 загинали, 144 ранени. Ние разчитаме на Европейския парламент, за да разберем каква е истината за това, което ни се рекламираше като висока скорост. Благодаря. Сега ще чуем представителите на Европейската железопътна агенция. Заповядайте, опитайте се да бъдете кратки и точни, защото наистина нямаме време. You, Chair, uh, the... Благодаря ви, госпожо председател, почитаеми членове на комисията. Агенцията изрази своите съболезнования пред жертвите. Аз обаче искам още веднъж да го направя пред Сдружението на жертвите. Европейската железопътна агенция наистина има за своя основна задача гаранцията за европейските граждани. Има шум в залата, казва оратора. No, you don't actually need to have your headphones on when you're speaking yourself. Yeah. Не е нужно да говорите с слушалки на главата, казва председателката. Европейската железопътна агенция отговаря най-вече за безопасността на гражданите при ползването на влакове. Ето защо Европейската комисия поиска от нас да проучим доклада, който ни беше предоставен от испанските разследващи органи. Трябва да кажа, че ние самите нямаме правомощия за извършване на разследвания. Единственото, което можехме да направим, е да обсъдим силните и слаби страни на този доклад. Заключенията ни са оповестени, аз ще повторя само най-важните. Според нас, наистина, официалното испанско разследване не отговаря на директивата за безопасност. Също така, според нас, доклада от разследването не изброява основните причини за катастрофата. Ние, разбира се, стъпваме единствено върху доклада. Не можем да знаем дали самото разследване е било извършено надлежно или не. по отношение на оценката на риска. Ние не можем да знаем дали тя е била извършена, защото докладът не съдържа никаква информация за нея. Освен това, не видяхме никакво обяснение за прилагането на директивата за взаимната съвместимост. можем само да кажа, че катастрофата от 24 юли с дерайлирането на високоскоростния влак до Сантяго де Компостела с 82 загинали и над 140 ранени все още не е разследвана от независим орган достатъчно надлежно. Your... Благодаря ви много е важно това, което казахте. Европейската комисия или вие, господин Кара, ако искате нещо да добавите, Европейската комисия има какво да добави. Господин Фич, благодаря ви. Както беше казано, комисията също е имала своята възможност да се срещне с жертвите и да изрази своите съболезнования за една от най-големите железопътни катастрофи в последно време. Ще го направя отново в тяхно присъствие. А по самата петиция ясно е, че за нас е важно законодателството за безопасност и оперативна съвместимост. Също така, според нас, правилното изпълнение на предвиденото би довело до един по-безопасен железопътен транспорт. Ясно е, че в конкретния случай безопасността не е била на ниво. Още преди катастрофата, комисията проверяваше доколко испанското правителство прилага европейските норми за железниците. Ние работихме с разследващата комисия СИАВ в Испания – и настояхме да се види как те докладват за напредъка при подобни разследвания пред пострадалите. Проследихме транспонирането на директивата за безопасност през 2013 година. Отправихме критики и испанските органи откликнаха на тях – беше прият кралски указ през юли 2014 година. Член 14 алинея 4 от този указ налага задължителното уведомяване на близките на жертвите. Ние имахме някои притеснения за независимостта на СИАВ. Именно за това имаше и обмен на кореспонденция между ГДМУВ и СИАФ. Надяваме се в бъдеще самата агенция да бъде по-независима и заведената процедура за нарушение да бъде спряна. Разбира се, това не означава, че комисията няма да предприема бъдещи действия, ако това се налага и ако се окаже, че СИАВ не са достатъчно независими. Ние ще се водим и от новия железопътен пакет, новата директива – за железопътна безопасност. Освен това, ще работим и с агенциите, за да сме сигурни, че директивите за железопътна безопасност се изпълняват. А сега по самото разследване на катастрофата ние си отбелязваме заключенията на агенцията, защото те са експертите по железопътна безопасност. Ние не можем да успорваме това, което казват те. Ясно е, че тук има проблем. За комисията е важно не просто да опрекне някого, доколкото разбирам, разследването продължава и ако някой носи наказателна отговорност, той трябва да си я поеме. Но това, което ние искаме да направим, е да стигнем до една възможно най-безопасна железопътна система. Би трябвало да се научат уроците. Обикновено се казва, че железниците са безопасни, но катастрофа като тази, която се е случила, колкото и да е рядка, е пак катастрофа. И имаме много голяма загуба на човешки живот, множество ранени. Авиацията исторически е разработила системи, така че на ранен етап да се разглеждат сигналите, които показват някакви проблеми с безопасността. Има също така и добри системи за докладване – Докладват се и възможните условия, които биха довели до катастрофа, като се гарантират съответните стъпки за отстраняването на тези фактори. Ясно е, че би трябвало железопътните служители също да разчитат на подобна система – и да знаят, че когато има проблем, те могат да го докладват, без да се чувстват застрашени. В четвъртия железопътен пакет ние сме предвидили стъпки, така че да се насърчи културата на подаване на сигнали. Според мен това отговаря и на реалните тревоги на жертвите в този случай – това отговаря и на полуките, които можем да изведем. С други думи, ние не се конфронтираме, а работим заедно с испанските власти и с компетентните органи в цяла Европа, за да сме сигурни, че проблемите, които макар и да не водят до катастрофи, биха могли да бъдат сигнал за бъдеща катастрофа, се докладват. Това е важно за безопасността на ЖП системата. Благодаря. Thank you very much. And uh, as we can feel the whole atmosphere... Благодаря ви много. Е, усеща се, че атмосферата в залата се промени тъй като е, трябва да вземем предвид загубата на 82 живота и факта, че 152 души са били ранени. Така че не забравихте това и когато се върнете в Испания, не забравяйте, че ни изразяваме загриженост за жертвите, техните близки семейства и за цялата област. Сега давам думата на колегите. Остават ни няколко минути, но времето напредна. Ще ви помоля да не повтаряте едно и също нещо. Всички ние сме загрижени. Е, не е необходимо да казват едно и също многократно. Много малко време ни оставя и за това ще ви помоля да се изказвате в рамките на една минута. Анджела има думата първа. Благодаря ти, Сесилия. Първо искам да кажа добре дошли на представителите на Сдружението на жертвите. Тази неотложна петиция беше важна заради уважението ни към жертвите, необходимостта да се разгледат последиците от катастрофата и също така избягването на подобни грешки в бъдеще в моята страна. Виждаме, че всъщност информацията на е, Сдружението на жертвите се потвърждава от това, което ни казва агенцията. Имало е много важни грешки и при разследването. Докладът от разследването наистина е срамен, трябва да ви кажа, защото той е абсолютно пристрастен, той е непълен и не изпълнява своите цели. Цялата отговорност пада само на машиниста. Мисля, че ние трябва първо да оставим петицията отворена. На второ място да поискаме Европейската агенция по безопасност да изработи своя доклад. Също така да се направи оценка на извършеното разследване и петицията да се разгледа отново при постъпил отговор. Мисля, че най-вече водени от уважението към жертвите, можем да настояваме разследването да се проведе достойно. Благодаря ви, госпожа Зданок. Yes, very... Благодаря, госпожо председател. Ще бъда лаконична. На първо място изказвам съболезнования към жертвите и ранените и техните близки. На първо място искам да предложа да пишем до испанското правителство, за да извърши ново разследване на базата на това, което чухме от представителите на Европейската железопътна агенция и на комисията. Имам симпатии към вносителите на на петицията, както и към колегата Миранда, бивша членка на нашата комисия. Със сигурност тя има достатъчно опит и през ноември 2013 година тя дойде тук. Вече сме се срещали с Сдружението на жертвите. Изказвам отново симпатиите си към вас и е важно да вземем едно стабилно решение и да поискам испанското правителство да извърши ново разследване. Председателката, благодаря. Госпожа Биол, има думата. Благодаря ви. Първо бих искала да окажа нашата подкрепа, да благодаря също така на Сдружението на жертвите, които се борят за да стигнат до истината. Ясно е, че не можем да обърнем гръб на тази петиция, защото става дума за основни права – правото на живот, правото на безопасност и нарушаване на европейското законодателство, както обясниха и вносителите на петиции. Петицията не е имало достатъчно информация или прозрачност, не са изпълнени европейските директиви – за безопасността, загиналите, ранените, всичко това можеше да се избегне, ако бяха инсталирани съответните технологични компоненти. Технологични компоненти, които автоматично да задържат машиниста да намали скоростта при завоя. Самата Европейска железопътна агенция всъщност потвърждава, че не е направено достатъчно при не, че не е изпълнена директивата за безопасност. Ето защо ние бихме искали да се направи истинско разследване, да се стигне до истината, да се компенсират жертвите, и да се види какви са техническите елементи, защо ги е нямало, дали е било за намаляване на разходите или на времето, или това е било предмет на нечи политически дневен ред. Би трябвало комисията също да вземе отношение и да се обърне към испанските власти, както и парламента на Галиция – за да се види дали може да се направи повторно разследване, което да се изпълни както трябва в този случай. Благодаря, Беатрис. Благодаря. Аз искам да подкрепя вносителите на петиции и да ги поздравя. Няма да повтарям това, което казаха колегите. Ясно е, че петицията трябва да остане отворена но комисията трябва да поиска от испанското правителство отново да проведе разследване, защото всъщност още преди една година докладът беше готов и ясни бяха заключенията, че съответната комисия не е била достатъчно независима. Ето защо ние трябва да поискаме от испанското правителство ново разследване. И не става дума за това да се търси виновника, а да се изпълни отговорността съгласно договорите и Европейската директива. Ясно е, че имаме съответната правна процедура. Освен това, в Испания имаме ново правителство, което може почтенно и отговорно да се вземе със своите задачи би трябвало също така бъдещата комисия, която ще проведе разследване, да бъде далеч по-прозрачна. Ето и експертите казват, че не е имало достатъчно прозрачност. Би трябвало да настояваме да се изпълнят задълженията. Благодаря. Thank you, Благодаря ти, Беатри. Сега Роса. Много благодаря. Благодаря ви, че сте тук. Аз също ще изразя своята подкрепа за тази платформа, Сдружението на жертвите. Би трябвало да се разчита, разбира се, на това, което правят съответните органи и министерства. Имаме правната процедура и това е важно, защото говорим за независима процедура в Испания. Тук като че ли има известно противоречие. От една страна имаме докладите на Железопътната агенция и от друга страна Европейският доклад. Единият доклад казва, че има независимост, другият не. Че единият доклад настоява, че има проблем, другият, че няма. Следователно можем да сравним двата доклада и да видим къде е истината, защото противоречие съществува. Европейската агенция не може да поиска Испания отново да представи доклад, защото говорим за независима агенция в Испания. Испанското правителство вече заяви, че няма правомощията да поиска повторен доклад от тази агенция. Аз разбирам, че е необходимо да се стигне до пълната информация, да се осветли проблема, но не можем ние да искаме да се прави ново разследване, защото тук вече смесваме основните правомощия. Забравя се, че става дума за съдебна процедура. Благодаря госпожа Седра, господин Нарт и господин Готиерес, с което приключваме списъка. Много ви моля, не дейте да повтаряте това, което вече е казано. Бъдете кратки. Госпожо Сенра, благодаря, госпожо председател. Първо, изразявам солидарност с жертвите на завоя Ангройс. Ако бяха решили да обърнат внимание на правата на хората, не на економическите интереси, сега нямаше да говорим за тази тежка катастрофа. Както вече чухме и от вносителите, тази катастрофа можеше да бъде избегната. Но властите и сега отказват на жертвите да се научи истината. А истината може да се научи, ако имаме независима разследваща комисия. И вие и аз знаем много добре, че съставената комисия в Испания не беше независима. Именно за това аз настоявам петициите, които стигнаха до нас, да бъдат отворени, да се вслушаме в техните вносители. Това е единствената гаранция срещу подобни катастрофи в бъдеще и най-вече Нека да припомним на испанските власти, че те носят своята отговорност, че винаги на първо място трябва да бъдат интересите на хората, а не на бизнеса. Господин Нарт. Años antes, no tantos, de que se produjera... Всъщност, години преди тази катастрофа в Галисия, може би не толкова много години, имахме и катастрофа на летището Барахас. Аз тогава бях адвокат и мога да ви кажа, че в Испания комисиите за независимо разследване са оксиморон. Каквото и да разследват, те никога не са независими. Така че, без да чета доклада, мога веднага да ви кажа и да го кажа на Европейската агенция, че тази комисия не е била независима. И всъщност тук става дума за нещо много сериозно, защото една разследваща комисия трябва не само да обвини виновника, би трябвало да направи така, че в бъдеще да се избегнат подобни инциденти. Много е сериозно това, защото администрацията не си изпълнява отговорностите и по този начин опасностите си остават. Ясно е, че подкрепям петицията. Thank you. Thank you. Благодаря ви. Господин Гутиерес Прието. Няма микрофон. Благодаря, госпожо председател. Първо, нека кажа, че докато слушах представителите на Сдружението на жертвите, си мислех какво почувствахме всички ние, испанците, при тази катастрофа. Ние бяхме солидарни, много ни беше мъчно. Това наистина беше катастрофа, която всички ние преживяхме в Испания. Затова е особено важно при такава катастрофа властите да изпълнят своите задължения. На първо място подкрепа за жертвите. Това винаги е най-водещия приоритет. На второ място ясно обяснение, категорично обяснение за това какво се е случило. И на трето място да се научат уроците и това да не се случва в бъдеще. Ние ще подкрепим исканото от жертвите които настояват да им се изпрати необходимата информация, да има прозрачност и също така биха искали да се гарантира независимостта на Железопътната агенция в Испания. Разбира се, това до някъде само ще облегчи болката им, но ние настояваме на необходимата гъвкавост – би трябвало при съдебното разследване да се изпълни всичко необходимо. Така че ние наистина подкрепяме идеята петицията да остане отворена. Настояваме за бърза работа от страна на съдебната система, за да стигнем до истината. Благодаря ви. Накратко Давам думата отново на вносителите. Исках да отговоря на госпожа Естарас и на комисията. Аз имам предвид самия доклад на комисията за разследване. Вижте страница 21 ще видите, че директорите, които отговарят за безопасността в две от ЖП дружествата, са членове на тази комисия. Госпожо, ние не искаме съболезнования. Ние искаме да се състави независима комисия за разследване на катастрофата. Нещо, което би било напълно достатъчно. Стига с тези съболезнования. Комисията ни казва, ние трябва да се научим от авиацията. Не е важно да се учим от авиацията, трябва просто да изпълним нормите, които вече са разписани. Много ви моля, става дума за директиви и норми, които просто не са били изпълнени. И ако бяха изпълнени, нямаше сега да има 80 загинали семейства, които никога няма да се възстановят. Това трябва да се чуе. Другото са празни приказки. Благодаря ви. Аз не искам отново да започва обсъждане. Мисля, че темата е много деликатна и е най-важно да проявим уважение към загиналите и ранените. Не бих позволила да се водят политически дискусии в тази комисия, просто от уважение. Госпожо Гонсалес Лимон, давам ви думата съвсем накратко. Кажете какво очаквате от нас. Няма микрофон. Искам на госпожа Естарас да й кажа, че не говоря за съдебната процедура. Ето, нас не интересува политически какво се прави – освен това, не знам дали сте информирана. Един от съдебните експерти за правителството на Галиция беше запитан дали е имало достатъчна безопасност, дали е запознат с това, което се изисква. Той каза, че като малък си е игра с влакове. Добре, нека приключим. Обръщам се към Европейската железопътна агенция. Благодаря ви, благодаря за приноса. Ето това е отличен пример за междуинституционално сътрудничество. Агенцията беше пределно ясна, състава на разследващата комисия не е гарантирал нейната независимост. Не е даден отговор и за основните причини за катастрофата. Не е обяснено по какъв начин съответните дружества са били в структурата на СИАФ. Не е изпълнена директивата за безопасност и нейният член 21 както и задължението за разследване по член 19. Поради тези причини нашата комисия се обръща към Европейската комисия, като заявява, че е необходимо да се извърши независимо разследване под надзора на Европейската комисия – Задължение на комисията е да го направи от наше име. I think that it's really a commission duty at this moment to take this мисля, че доклада трябва да се приеме много сериозно. Да се проведе разследване, което да е достатъчно независимо и което да обърне внимание на набелязаните слабости. Мисля, че колегите са съгласни с мен. Това ще направим. Разчитаме на много добро съдействие от страна на комисията и ще се върнем отново на темата с допълнителна информация, като ще се обърнем и към вас. Обръщам се към Сдружението на жертвите. Пак казвам, това е което можем да направим. Трябва да кажа, че това е една от най-сериозните петиции, които сме получавали. Може да разчитате на нас, на нашата комисия, на тази институция – Върнете се в Испания. Пожелавам ви лек път до дома. Благодаря ви за участието. Ние заедно ще продължим да работим. На всички колеги пожелавам приятен обяд. Продължаваме в 3 часа.